Колекс. Колеги, моля, заемете места. Започва нашето заседание. Моля ви, колеги. Please take seat. Моля, заемете места. Добър ден на всички! и сърдечни приветствия на нашия гост Яром Дайселблум, от, който е председател на Еврогрупата. Благодарим за присъствието, за това, че приехте поканата, за участие в първият економически диалог – с новия парламент. Както знаете, този економически диалог е, е много важен елемент от отчетността, предвидена по европейският семестър и днешният диалог ще даде възможност на членовете на парламента тук да разискват специфичните препоръки, прияти от съвета през юни тази година – но също така ще ни се позволи да имаме по-широка дискусия относно економическата ситуация в Европа, еврозоната, управленческите инструменти, всеизвестният дебат за гъвкавостта и така нататък. Вчера също имахме много интересен дебат относно как специфичните препоръки по държави се прилагат и съм сигурен, че вие ще се възползвате от днешната дискусия, за да засилим още повече работата ни, която включва също и е, детално разглеждане от парламента на всички решения, предприяти в рамките на, е, на въпросният семестър от комисията и съвета. Нека да напомня, че имаме подобни диалози два пъти в годината. Нека да напомня какъв е нашият метод. Предполагам, че вие вече го знаете. нашият гост ще говори около 10 на 15 минути, едни уводни слова, след което вие ще имате 5 минути време на всеки един, който иска да зададе въпрос, да получи отговор и да има съответно втори въпрос – моля ви, не използвайте тези 5 минути за първия въпрос. Защото ако зададете един въпрос, който трае 4 минути, ще получите отговор само от една минута. Надали ще ви удовлетвори. Така че използвайте мъдро времето си. Групите вече дадоха имената на ораторите си и сега ще дам думата на председателят на Еврогрупата за уводните му слова. Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, за мен е удоволствие да говоря отново пред вас. За първи път обаче след изборите. Някои от лицата тук познавам, някои са нови за мен и очаквам с нетърпение да чуя вашия принос и да се възползваме от него. Това ново начало е добре дошло, за да обсъдим приоритетите на Еврогрупата и също ситуацията в Европа. Ще се спра на някои от основните препоръки в ключовите политики, които бяха прияти през юни. Ние сме се ангажирали да ги изпълним. В работната програма на Еврогрупата се говори за тези препоръки и съответно последващите а, действия. Това е редовна тема на всяко от заседанията ни. Но нека първо да говоря за економическата ситуация. Скоро много се говори по пресата за а, данните за БВП за втората половина 2015 за второто три месече, извинете, на 2014. БВП данните изглеждат много стабилни спрямо също три месече за 2013 и дори се е увеличил с 0,7% спрямо БВП за 2013 за същия период. Като че ли има обаче голяма разлика между отделните държави. Държави като Испания, Португалия, Испания, Словакия, Ирландия и Холандия им са отличници. И мисля, че тези добри резултати се дължат най-вече на реформите, които започнаха да дават резултати в тези държави. Но тези държави също не са достатъчни, за да се компенсира загубата на инерцията в големите економики. В Германия тази загуба на скорост се обяснява чрез много добрите резултати в първото тримесечие. Също така и съсредоточаване на вниманието най-вече върху политическите въпроси, което пък доведе до някъде до намаляване на економическите дейности. Защо е добре да дадем такива обяснения? Важно е, защото като цяло възстановяването на еврозоната е много уязвимо, много нестабилно. В Милано миналата седмица се разисква точно този въпрос – без да влизам в подробности, нека все пак да се спра на основните елементи, а именно, че искаме да подсилим дневния ред за растеж и е, заетост. Основните ни насоки са непроменени. Развили сме ясни е, отговори, като искаме да намалим дълга, обществен и частен, също така да подсилим конкурентоспособността чрез структурни реформи и трето да възстановим доверието в финансовият сектор. Така ще получим нужното и толкова необходимо економическо възстановяване. След това трябва да върнем инвестициите на ниво от поне преди 10 години. Последните 10 години се вижда силно влушаване на инвестициите. Голяма част от Мерките, предприяти от различните държави, вече дават резултати и ние трябва да продължим в същата насока, иначе просто ще саботираме вече осъществената работа. Трябва да върнем финансите на една стабилна основа, на стабилна почва и да намалим дълга под 3% от БВП. Вече има голям брой държави с огромен дефицит и а, техния брой се увеличава. Също трябва да получим повече подкрепа от частният сектор. Има голямо оттегляне на тяхната подкрепа в много от държавите членки. Както съм казвал и преди, влизаме в различна степен, различен е, етап на кризата, където трябва да се съсредоточим най-вече върху установяване на устойчив растеж – трябва да видим правилният микс от политики, за да осигурим а, една добра данъчна политика, която. в проекто, проектите за национални бюджети. И Напредването с тези структурни реформи за подобряване на конкурентоспособността е от ключово значение за нашата стратегия, ако искаме да излезем от кризата. Вече има много реформи, свързани с пазара на труда, с подобряване на средата за развитие на бизнеса. Има също и много други реформи, които са специфични за отделните държави членки. Но така или иначе, целта на Еврогрупата е да максимизира общо ползите. И е, имаме също така една дис, дискусия, която ще се състои по тези реформи, която е предвидена за този семестър. Държавите трябва да намалят данъчните облагания за труда. Това е ключов елемент за всички държави за еврозоната. Почти всички тези държави имат данъци, с които се облага труда, много по-високи от средното предвидено по ОИСР, което съответно пречи на създаването на нови работни места. Идеята е да имаме нови принципи, които ще видим най-вероятно изготвени от комисията следващата седмица. Така или иначе, както вече казах, Една от ключовите реформи ще бъде данъчната и ще има и други, които ще бъдат разисквани тази есен, когато се разискват и националните бюджети. Също подкрепям партньорските проверки. Това е важно за координацията на бюджетите в Европейския съюз и в еврозоната и за спазването на специфичните препоръки по държавите, също така и пакта за стабилност. Това е важно, когато се изготвят проекто бюджетите. Що се отнася до възстановяването на доверието в банковия сектор и краят на фрагментацията на финансовия сектор, ние работим в тясно сътрудничество с вашата комисия. Правихме го и преди изборите. Смятам, че напреднахме много чрез създаването на Банковия съюз. Искам да благодаря на вашата комисия за свършената заедно работа, най-вече по време на, спомням се, една много късна нощна сесия. Установихме също механизми за надзор. Това е много важно, за да имаме една надзорна система, която да се ползва с доверието на всички чуждестранни инвеститори. Нуждата е да създадем, нужно е да създадем един финансов климат, така да се каже, който да е благоприятен за развитието на економиката. Както обикновено съм сигурен, че Европейският парламент ще прави сериозни проучвания на всички а, наши тестове, проверки на състоянието и доклади, които дадем. Относно единният механизъм за резолюции, това е ключов елемент от Банковият съюз вече и е, е много важно да приключим с правилата за приноса на банките и също различните подмеханизми, които а, сме вече сме изградили. Знам, че това е а, в дневния ред на съвета Екофин и се надявам скоро да го разгледаме. И в заключение няколко думи относно държавите, които се ползват от програмите за економически корекции. На този етап това са Кипър и Гърция. На последното заседание тук решихме Португалия да приключи да се ползва с тези, тази подкрепа и последната проверка показа, че кипърската програма също върви много добре и ЕЦБ през юли потвърди, че Кипър много добре следва целите, структурната реформа върви и разбира се, има още много неща, които трябва да се свършат, но мога само да а, подчертая нуждата от прилагане на програмата. Можете да видите резултатите, а, за, свързани с Кипър. Те ще излязат на 12 септември. В Гърция има голям напредък относно балансирането на економиката това благодарение на гръцките власти, както и на целият гръцки народ. В момента вече имаме някакъв излишък и е, най-вероятно ще има растеж в гръцката економика за първи път след 6 години рецесии. И разбира се, остават още много предизвикателства. Това включва страшно високото ниво на обществения дълг и той е тръгна да намалява през 2014, но като цяло а, имаме проблем и също така и с безработицата. Това трябва да е един от топ приоритетите ни. През август се приключи партньорската проверка относно Гърция. Ще имаме оценка направена през есента и после ще видим какви допълнителни мерки трябва да се вземат, за да осигурим бъдещите финансови нужди на Гърция. Всяко допълнително решение ще бъде взето в зависимост от оценката, която ще направим. Това е от мен. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви господин председател, за изключително интересните уводни думи. Сега започваме сесия от въпроси и отговори. Първият ни оратор е координаторът от НП, господин Балц. Имате 5 минути. Благодаря, господин председател и добре е дошъл господин Дайсълбом. Много се радвам, че отново сте гост на нашата комисия. Ще се спра на две теми. Първо, последната реч на Марио Драги в Джексон Хол. Според мен тя беше забележителна, но от моя гледна точка съдържаше някои а, грешки в интерпретацията на речта в последствие. Смятам, че Марио Драги не препоръчва политика, която да увеличава дефицитите и смята, че за борба с безработицата са нужни преди всичко структурни реформи в държавите членки, които са засегнати от нея. А по отношение на публичните разходи, то те вече са доста високи в множество държави членки. Същото въжи и за данъците и това противоречи на пакта за стабилност и растеж. Бих искал да чуя вашето мнение за тази реч, защото смятам, че тя предизвика така доста оживени дебати. Това е първият ми въпрос. Второ, по-настоящем Ежедневно сме конфронтирали, конфронтирани с темата Украина и Русия. И когато виждаме, че е в Русия в момента всеки ден изтича огромно количество капитал, ме интересува вашето мнение за състоянието на финансовия сектор в Русия и какво е вашето отношение като председател на Еврогрупата? Как вие виждате перспективите на секциите, на санкциите срещу Русия за бъдеще? Благодаря ви. Имате думата за отговор. Благодаря за господин Балц за въпроса. Вие засегнахте ключови елементи, които виждаме във всеки един вестник, който отворим. Финансови речта на господин Драги на едната страница и проблема с санкциите на Русия на друга страница. Имаше различни коментари и всеки взима от тук, от там по нещо за да тълкува. Нека да погледнем това, което действително каза Марио Драги. Да, действително данъчната политика може да играе важна роля. По мое мнение, това е, е много последователно с казаното от него на по-ранен етап. Той от самото начало каза на политиците, не очаквайте всички решения от нас, а на банкерите каза, не очаквайте всички решения да дойдат от валутната ни политика. Така че той е доста последователен. Както казах и в уводните си думи, Пакта за стабилност и растеж е основната ключова дума в а, неговата реч. В всяко свое изказване Марио Драги е подчертавал необходимостта от структурни реформи и необходимостта от подобряване на конкурентоспособността на европейската економика. Вие опоменахте трудовия пазар. Той е проблемен в много държави членки, проблеми и потенциалния растеж. Тоест, нуждаем се от структурни реформи в различните държави членки. За данъчната политика в това отношение имаме много опции. Мисля, че в Еврогрупата сме поели а, силен ангажимент към пакта. Ангажирали сме се да използваме, да бъдем и гъвкави, когато е необходимо. В рамките на данъчната политика човек може да избира между много опции. Може да използва гъвкавостта, както е разписана в пакта. На следващо място има избори, които подкрепят по-скоро растежа в данъчната политика. Например, може да прегледате бюджета, може да отворите данъчни вратички, за да а, облегчите облагането върху възнагражденията на хората, може да се прехвърли тежестта върху някои други економически отрасли, които не са в такова затруднение. Може пък да решите да съкратите разходите в полза на растежа. Това са различни опции. Не мисля, че дебата за данъчната политика трябва да се свежда само единствено до а, неспазване на пакта. В еврогрупата сме единодушни по този въпрос. Пакта е от съществено значение за устойчивото развитие и за растежа. Този пакт предвижда а, доста мъдри опции, между които можем да изберем и които ще ни доведат до възстановяване на економиката. По втория ви въпрос, санкциите за... на Русия, това не е в правомощията на Еврогрупата и мога да спра до тук с отговора си, но все пак ще добавя, финансовите санкции са ефективни, тъй като те засягат основите на руската економика. Смятам, че това е един мъдър подход и все още имаме възможност да упражним натиск. Постепенно можем да увеличаваме санкциите, а не от самото начало да ескалира напрежението. Мисля, че всички в Европа сме съгласни в това отношение, именно, че трябва да имаме твърда позиция, да подкрепим Украина и по мое мнение финансовите санкции върху економиката на Русия са много ефективен начин. Благодаря ви. Сега Удо Буман от групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. И от мен добре дошъл на господин Дайселблум от името на групата на социалистите и демократите в нашата комисия. Ще говоря направо. Според нас ситуацията е а, всичко друго не е и стабилна. Ние сме надвесени над пропаста и а, в Европа има стагнация, трябва да се опитаме да я преодолеем по някакъв начин. Значимостта на интервенцията на Марио Драги можем да разпознаем и по забележките на моя колега господин Балц а, той ни каза какво не е казал господин Драги в своята реч. Разбрали сме и ние сега. Смятам, че не трябва да се задоволяваме само с интерпретирането на неговата реч. Трябва да знаем какво да предприемем. И смятам, че липсва стратегия за това какво трябва да направим. И смятам, че нашия проблем е, че нямаме програма за това, което Драги казва. Нямаме политически консенсус, нито имаме програма, за да приведем в изпълнение казаното от господин Драги. И за това искам да ви попитам за гъвкавостта. Откъде смятате, че трябва да дойде тя? Разбира се, че тук обсъждаме правилно структурни реформи. Разбира се, че трябва да има инвестиции, те да бъдат възможни, но а, няма да бъде от полза и най-добрият финансов министр, ако в държавата му няма инвестиции, няма условия за това. И затова искам да ви попитам, къде вие виждате политическата воля и програма? Дайте ни някои препоръки за кандидат-комисарите и а, дайте ни точки, които можем да обсъждаме искам да ви попитам къде са основните проекти и каква е ролята на публичните инвестиции, по какъв начин могат да бъдат стимулирани големи инвестиции в областта на енергетиката, например. Това са въпросите, които ни интересуват. Ihre Fragen. Е, Благодаря на господин Булман за неговите въпроси. Of... Смятам, че Определенето на мястото ни в момента а, трябва да се извърши съгласно а, економическия микс. Някои политици казват, всички отговори трябва да дойдат от Европейската Централна банка. Не, трябва да съчетаем всички политики. Европейската Централна банка вече прие доста решения, включително и през юни. Те трябва да бъдат приведени в изпълнение. Те се привеждат в изпълнение в момента, в който говорим тук – и трябва да видим какви ще са резултатите. Очаквам резултатите от една от програмите на Европейската Централна банка в края на тази година или в началото на следващата. Очакваме осезаеми резултати. Сега дали ЕЦБ трябва да направи нещо повече от това, което вече прави, ще преценим през следващите месеци но да не забравяме, че през юни бяха предприяти много допълнителни мерки от ЕЦБ, като някои от тези мерки няма да се материализират за няколко седмици или месеци. Просто трябва да проявим търпение. Използването на различните политики означава да приложим в изпълнение и банковия съюз. Необходимо е да осъзнаем, че ако правилно проведем стрес тестовете и ако правилно очертаем банковия си сектор, ако разбием тази фрагментация на европейските пазари, бихме могли да намерим добро решение да се стигне до економическо възстановяване. По мое мнение, Банковия съюз играе важна роля. Той е важна част в стратегията ни и ще позволи на Европа да тръгне напред. Инвестициите. Те също са приоритет. Не бяха преди няколко години, но сега а, се изместват на челно място в списъка. Пакета от а, юни предвижда а, засилване на инвестициите от а, публичния сектор. За това е на лице инициативата на Жан-Клод Юнкер с 300 000 милиарда и неговията инициатива и план бяха приветствани радушно. Европейската комисия ще трябва да изготви дневен ред за прилагането на този план. На следващо място, гъвкавостта също трябва да бъде включена в този политически микс. Това обаче не трябва да накърнява а, решението, които вече сме взели. Гъвкавостта не означава, че всичко може да се случи. Гъвкавост означава, че трябва да се направят структурни усилия и подобрения. Гъвкавостта означава, че трябва да вземем предвид структурните реформи, които а, трябва да бъдат направени в някои държави членки. На базата на тази оценка трябва да се определи структурния дефицит, трябва да се подобрят структурните реформи в различните държави членки и в този контекст гъвкавост трябва да се проявява от страна на Европейската комисия. Само по този начин ще имаме конкретни резултати, а те ще дойдат през октомври, когато проекто бюджета ще бъде оценен от Европейската комисия. Казвам гъвкавост, но това не означава, че може да се случи всичко. Това е моето мнение. Благодаря ви. Изключително ясен и интересен отговор. Сега от името на ЕКАРЕ. Е, Благодаря ви, господин Дейсел Блум. Аз не мога да се съглася с вас. В момента имаме цяла кохорта от безработни. Хората а, живеят в крайна бедност. Това противоречи на всичко казано от вас току-що. Гърция взе заем от 214 милиарда евро за две години и половина. Има милиони а, безработни, нивото на безработица е 63%, много предприятия и фирми фалираха, Голяма част от гръцкото население живее под прага на бедност. Брутният вътрешен продукт падна. Държавният дълг от 125% стана 165% от вътрешното производство. Всичко това показва, че вашата политика се провали. В момента имаме пакет, който трябва да а, позволи на Гърция да излезе от кризата. това допринася само до а, бедност за населението. Не го казвам аз, казва го Европейския парламент в своя резолюция от март месец. Това означава, че на плещите ви лежи голяма отговорност. На вашите плещи и на цялата еврогрупа. На плещите на тройката. Тройката е виновна защото не прецени правилно последиците от намаляването на заплатите и на пенсиите. От тук и въпроса ми. Вие като председател на Еврогрупата, възнамерявате ли да обещетите Гърция за ужасните щети, които и нанесохте? На второ място, какво ще стане с това решение на Европейския парламент, ето това решение тук, по което възнамерявам да работя. В това решение на Европейския парламент се казва, че трябва да се уреди въпроса за задлъжнялостта. Трябва да се изчистят сметките. В точка 72 от доклада се казва, че трябва да се уреди въпроса с задлъжнялостта. Смятате ли, че в Гърция ще има растеж през 2014? Вие се спряхте на този момент преди малко и казахте, че ще има растеж. Откъде стигате до този извод? В момента в Париж гръцкото правителство преговаря с тройката. Какво ще поискате там? Да има нови уволнени? Да се разпродадат жилищата на гражданите, които не могат да бъдат освободени от данък? защото не могат да си платят а, сметките а, за парно. Така ли ще продължавате и за напред? Мисля, че в предишните заседания на вашата комисия често сме се спирали на казуса с Гърция. Всички сме съгласни за това какво се случва там. Разбира се, че имаше економически и социални последици върху гръцкото население. Много от нещата, които казахте, са верни. Много хора загубиха работата си и живеят в крайна бедност. Но не може да обвиняваме програмите. Причината за кризата в Гърция не са програмите. Кризата се дължи на много други неща в миналото, на които няма да се спирам сега. Много от структурните проблеми, които спираха Гърция, сега са разрешени благодарение на програмата. Няма лесно решение. Ако искате структурно да промените дадена економика, да я направите по-конкурентоспособна, да върнете инвестициите в дадена държава, трябва да има и нелесни решения. Ние обаче бяхме готови за това. Ние като европейски партньори в Еврогрупата сме готови да подкрепим Гърция, ако и когато е необходимо. Споменахте срещата в Париж. Това е подготовка за петия преглед на програмата. И по време на прегледа на тази програма ще видим какво е необходимо за по-нататък. Дали ще е необходима и допълнителна подкрепа след програмата. Сътрудничеството с Гърция включва и връщането на растежа. Всички финансови институции се включиха в преговорите, за да може да се увеличи нивото на инвестиции. Много работа ни остава, но ние сме готови да работим с гръцкото правителство по въпроса. Благодаря. Благодаря ви сега за АЛДЕ. Господин Нюен Хоусен. Uh, uh, Госпожа Хайзен, благодаря, благодаря за присъствието тук. Радвам се да видя сега в този формат и се радвам да дискутирам с вас подобни економически проблеми. Искам да знам колко дълго ще останете на тази позиция, но все пак първият ми въпрос е улесняването количественото улесняване. Тая дума определено ме тревожи. Искам вашето становище относно риска от дефлация и какво ще стане, ако не са намалим цените на а, горивата, на електроенергията. Това не е лошо по себе си, но искам да знам какви ще са последиците и как ще го постигнем. Каква ще е ролята също на Европейската централна банка и на въобще целия Европейски съюз в тази работа. Също относно пазара на труда. Говорим за гъвкавата сигурност говорим за този баланс. Непрекъснато се води дискусия за гъвкавостта, за стабилността, пакта стабилност и растеж, за специфичните препоръки по държави. Искам да чуя вашето становище. Съгласен ли сте или не, че трябва да имаме повече а, дискусия относно сигурността в заедостта, защото много от държавите въобще не спазват все още пакта за стабилност и не спазват препоръките, които бяха дадени, им бяха отправени. Благодаря. Ще се опитам също първо а, да кажа нещо, свързано с миналото, миналото ни сътрудничество. Да, работихме в рамките на Холандският парламент с вас и работихме в тясно сътрудничество в Хага. Оттам се познаваме. Колко време ще остана на този пост? Много се радвам за зададения въпрос. Както знаете, все пак ще споделя отново информацията, аз съм на този пост до юли следващата година. И съм решен да завърша мандата си. Нямам причини да напусна този пост по-рано. Решението дали ще бъда кандидат отново за този пост ще бъде взето по-късно. Но сега мисля, че ще бъде добре да спра да приказвам за моята работа и по-скоро да се спра на работа, която трябва да се свърши. Е, и сега, по думата easing, този инструмент може да бъде добър инструмент, особено когато липсва ликвидност на пазара. Въпросът е дали всички инструменти, които ЕЦБ е изградила, дали са, те са достатъчни, за да се справят с проблема, аз смятам, че ЕЦБ би могла да отговори. Аз лично съм за една независима централна банка и както казах и по-рано, пакетът от юни не е разгледан достатъчно в нашия анализ и резултатите от този пакет те първа ще бъдат видими. Още веднъж, още веднъж подчертавам, ЕЦБ трябва да реши. Същото въжи и за финансовият риск при инфлацията. Знаете, обявиха се цифрите за инфлацията съвсем наскоро. Мисля, че това е правилният подход. Говорихте за гъвкавата сигурност, нещо, което много се използва за реформите на пазара на труда. И също говорихте за а, пакетите, където винаги говорим за гъвкавост и не толкова много за сигурността. Мисля, че като цяло има общо съгласие относно значимостта на този пак за стабилност и растеж. Марио Драги също го каза, но мисля, че е, говорим за гъвкавата сигурност. Това е условие и то може да бъде прието само при определени условия. Това също е специфицирано и се използва на практика. Ако погледнете как прилагаме данъчните правила и как ги приложихме през изминалите няколко години, ще видите най-вероятно, че някои държави са получили повече време при специфични условия. Такъв е случай с Холандия, най-вече свързани с номиналния пакет. И от предишната ми позиция аз молих за повече време за държавата, за да има, а, за, за да могат да се изгради един пакет от структурни реформи. Така че държавите ще получат повече време, ако им е, се позволи, ако наистина се сметне, че е необходимо. Но това не трябва да бъде изгубено време. А, най-вече, що се отнася до структурните реформи. Благодаря. Фабио Демаци от ГУЕ. Благодаря, господин председател. Може би няма да говоря на много парламентарен език, но просто ще се опитам да обобщя а, накратко от вашия доклад, че ние здравата сме го закъсали. Но вие казахте, че добре, ще, ще жертваме настоящето за един рай, който ще постигнем за бъдеще, за економическите условности, дадени от тройката, ами затягаме коланите. Това е общо, което се казва, но не се знае колко време ще ги затягаме. И единственото, което виждаме, е, че загубихме 10 години в Европа, и е когато аз преподавах макроекономика в училище, в университета, винаги съм казвала на студентите, че вие можете да представяте всякакви а, аргументи, да сте против мерките за бюджетни ограничения или за, но трябва да имате много солидни аргументи. И това, което мога аз да ви кажа тук е, че всички други, без тези бюджетни ограничения, се справят много по-добре от нас. И Япония, и Обединеното кралство, виждате Франция е, в стагнация от една година, Италия в рецесия, дори и Германия вече забави економическия си ръст. И ако трябва да има допълнителни данъчни облегчения, мисля, че такъв случай ще трябва да се промени идеята за бюджетни ограничения. Така че, като чета доклада ви се питам, тези специфични препоръки по държавите какво казват? Нищо не казват за накърняване на макроекономическите цели. Те си мълчат също и за целите свързани с инфлацията. Тази цел е да сме по-низко от 2%. Напълно се провалихме тук. Нищо не прочетох по този въпрос във вашия доклад. Мисля, че това е ключово нарушение на много важна макроекономическа цел на еврозоната. Искам да ви попитам, като се има предвид предпочитанията на немското правителство към централното такова банкиране, а пък от друга страна мисля, че трябва да имаме демократичност при ЕЦБ, как в такъв случай ще а, определите връзката между госпожа Меркел и господин Драги, особено като се прави, че Германия иска по-централизирана политика. И също как ще коментирате новите действия спрямо а, секюритизацията при ЕЦБ и дали това ще допринесе за повече ликвидност в реалната економика. Благодаря. Благодаря за този въпрос. Не мога да, не мога да говоря дали имал телефонни разговори между въпросните лица. Не съм присъствал, не знам. Единственото, което мога да кажа е, че ЕЦБ се оказва една много силна централна банка, нещо, което е много важно за отслабената еврозона в кризата мисля, че е, ЕЦБ вече създаде много добри инструменти, които ще вече доказват успеха си и ще го докажат още повече през следващите месеци. Относно инструментите, за които вие говорите, не съм убеден дали те вредят. Със сигурност обаче не можем да чакаме всички отговори само от ЕЦБ. Вие сигурно осъзнавате, че така или иначе всяка държава има собствени рискове, които зависят от различната политика. И те се поемат понякога и имат лоши резултати в краткосрочен план, но са добри в дългосрочен план. Има също така рискови, свързани с политиката, идваща от Съединените щати. Не забравяйте, че и те не са в блестящо положение. Така че не очаквайте всичко да дойде само от монетарната политика. Мисля, че ЕЦБ трябва да използва мандата си, когато е необходимо. В Европа има държави, които имат повече данъчно пространство, което може да бъде използвано. И наистина считам, че нивото на обществените инвестиции в някои държави трябва да бъде увеличено, например, относно инфраструктурата. Считам, че някои економически сектори в някои държави имат достатъчно място за подобряване на заплатите, примерно. И това също би могло да увеличи а, търсенето. Но всичко зависи от съответната държава, зависи от спецификите на държавата, на сектора. Ние бихме могли просто да търсим правилния микс от политики. Но обществените, както и частните инвестиции също зависят от отделните държави, от различните сектори и от възможностите за увеличаване на заплатите. А, сега председателя казва, трябва да сме много стриктни а, с правилата, иначе няма да успеем да дадем думата на всички колеги. Моля ви, колеги, въпроси не по-дълги от 3 минути, за да можем да се съберем в дадените 5 минути, дадени за въпрос и отговор. Иначе няма да можем да дадем думата на всички. А сега Филип Ламбърс от Зелените. А, точно преди зелените да вземат думата, казвате, че ще бъдете строг. Така че нека бъде, да бъдем справедливи. Първо, нека да приветствам нашия гост. Не знам вие как се чувствате, но а, господин Дайсаблом, това, което вие казахте, може да бъде казано от господин Дегиннос или от който да било друг. Та, искам да говоря за ефекта, за който вие говорихте, ефекта от структурните реформи. Е ефект, който сигурност ви говори и нещо. 25% риск от социално изключване, това е всъщност резултата от вашите структурни реформи. Прави сте, те дават резултат. Но какъв резултат, това е друг въпрос. И ако вие сте един отговорен политик, трябва да имате план Б. Как също така да намалите и неравенството. Говорихте за данъчните облегчения. Добре, тук сме съгласни. Наистина, големи данъци плащат работещите. Наистина, трябва да направим голяма промяна. И накрая, моля, отговорете ми с да или не, този парламент работи по искания на тройката. Предполагам, че вие ще подкрепите факта да проведем допълнително разследване на работата на тройката, за да подобрим бъдещата работа, ни работа. Благодаря. Um, thank you very much. Благодаря. Тоест, вие казвате, че структурните реформи доведоха до бедност. Много интересно размишление макар че не го разбирам. Говоря за моята държава. В Холандия ние направихме голям брой реформи и растежа се върна. Но държави като Ирландия или като Испания реформи се проведоха. Много тежки реформи. И виждате и там се върна растежа. Така че мисля, че в анализ на кризата, като че ли обвиняваме политическите мерки, които бяха взети скоро, за много структурни проблеми, които съществуват отдавна в съответните економики. И в някои държави растежа, заетостта заедостта беше висока, но понякога твърде висока. Ако младите искате, искате младите да, взем, да участват в пазара на труда, ами трябва да ги обучите по-добре. Да имат възможност да са по-близо до пазара на труда. Мисля, че и тук ви трябват реформи. Не мисля, че някои от нашите економики могаше просто да си останат с ниско ниво на конкурентоспособност и да очакват печалби. Мисля, че казвам ви това, което аз мисля или не мисля. Аз мисля и ще продължа да го казвам, че и трябва да имаме нужната, нужния добър микс от политики. Сега един от новите елементи ще бъде инвестициите, как да върнем инвестициите частни и обществени трябва да се използва гъвкавостта в данъчния пакт, където това е възможно и също да се използва възможността за монетарната политика на банките и така се изгражда бюджетен микс. Но аз няма да кажа на хората, че просто като запазим нещата такива каквито са и просто харчим повече пари за тях, е, ще излезем от кризата. Имам 30 секунди още. Забелязвате ли, че а, настоящото ниво... Вие казвате, че настоящото ниво на конкурентоспособността е неприемливо, а не казвате, че настоящото ниво на бедност е, и на безработица е неприемливо. Ами идете в Португалия, идете в Испания, разходете се по улиците и вижте какво става. А, аз съм ходил. И съм виждал за какво става въпрос. Но трябва също да признаете, че когато говорим за конкурентоспособност, това не е противоречие с социалното изключване или бедността. Силната економика, конкурентоспособната Европа, всъщност само тя ще бъде базата за връщане на заедостта в Европа. Така че не създавайте противоречия там, където няма такива.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 Благодаря ви за информативното изказване. Окоръжаващо е, е да чуем, че хората в Европа осъзнават болката на европейското население. Вие обаче казахте, че сме изпуснали доста моменти в Европа, е, по-специално за по-големите економики. Например, Германия не е толкова ефективна в търговията и като че ли сега е, обвиняваме кризата в Украина и не обръщаме внимание на случващото се. Наскоро наложихме някои финансови санкции, чухме, че те ще дадат резултат след доста време, но това като че ли е някакъв вид извинение за провала на еврозоната. Англосаксонските финансови институции също пострадаха. Те бяха обвинявани в началото, а след това Украина. Актуалната политика на европейските институции и тази в миналото ни доведоха до тук. Трябва да вземем предвид реалния проблем, структурните проблеми в конкретните институции. И в този контекст искам да задам въпроса си. Италианският финансов министр наскоро каза, че ще отнеме три години въвеждането на структурните реформи. А вие казахте, че според промените, които а, въвеждате, ще се стигне до промяна сега. На следващо място, доколкото разбирам, цитирахте ни 2%, но трябва да говорим по-специално за 0,6% за последните 18 месеца. Това говори, че имаме дефлация в Европа. На мен не ми се струва, изчитайки вашия доклад, или а, който е доклад на финансова институция, че има някакво подобрение в краткосрочен план. Говорим непрекъснато за дългосрочен план. Дългосрочният план е някъде там далече, но не подобрява живота на хората. Моля ви, признайте, че а, хората в Европа се облагат а, много тежко. Казаното от вас във връзка с добрите практики в данъчното облагане прозвуча като един вид предупреждение. Вчера в нашата комисия гласувахме да подкрепим а, през задната врата данъчно облагане от страна на европейските институции. Това, което вие казахте, означава ли, че сега Европейския съюз трябва да поеме контрол върху данъчното облагане на европейските граждани? Или искате да кажете, че това всъщност никога няма да се случи? Какво е вашето мнение? Благодаря ви. Първо, във връзката с случващото се в Украина. случващото се в Украина не възникна вчера или миналата седмица. Кримската криза от доста дълго време е на дневен ред и положението там се влушаваше. Това се отразяваше на доверието на хората, на инвеститорите и така нататък. И неизменно това повлия и на нашата економика имаше реален ефект върху предприятията, които търгуват с Русия или Украина. Тези предприятия също заслужават нашата подкрепа. Наказаното от вас във връзка с реформите и това, че отнемат време. Това е така. Не само реформите, но и някои а, данъчни промени а, могат да бъдат приложени бързо. Но има и реформи, които отнемат повече време, като например жилищните реформи да възвърнем облика на пазара понякога отнема време. Същото се отнася и до реформите на трудовия пазар. Затова е много важно, когато обсъждаме целите за структурния дефицит, да вземем предвид дългосрочното подобряване на бюджета. Трябва да вземем предвид и дългосрочните реформи, защото реформите отнемат време за да дадат резултат. Би било интересно да чуя дискусията, когато правим оценката на пакет от 6 законодателни мерки и от 2 законодателни мерки. И накрая, вие изказахте притеснение за работата ни в областта на данъчната политика в Еврогрупата. Не се притеснявайте. Важно е, когато се оценяват силните и слабите страни на Европейския съюз, да се вземе предвид и данъчната политика. Това е много важно, защото с оглед на средната стойност за ОИСР е, излиза, че ние е, облагаме много тежко е, работната ръка в Европа. В Франция, в Испания, в Холандия има различни инициативи в това отношение и според мен е важно да ги обсъдим. Важно е да помислим как да постъпим или как да не постъпим, какво ще се случи, ако прехвърлим данъчната тежест върху друг отрасъл, как ще се отрази това на економиката и така нататък. Да помислим, означава ли, е, че Европейския съюз трябва да вземе е, в ръце контрол върху данъчната политика? Отговора ми е не. А, смятам обаче, вие може би няма да се съгласите, че трябва да говорим малко повече за координиране на данъчните политики на държавите. А, избягване на данъчното облагане, това е наболял а, въпрос. А, укриване на данъци и така нататък. Това е много важно и е част от нашата стратегия за засилване на основите на нашата економика. Благодаря ви. Бернар Моно от независимите. Благодаря ви, господин председател. Като представител на министрите на финансите на еврозоната бих искал да ви задам един въпрос. Първо, да изкажа притеснение за това, че Европейския съюз и държавните правителствени ръководители искат да засилят растежа, да създадат нови работни места, но не задават правните въпроси. При референдума за Мастрихт през 1992 година нашите управляващи във Франция, но предполагам и в другите държави членки, обещаха просперитет и работни места. И какво стана сега, 20 години по-късно? Социалните индекси са на червено, имаме безработица във всички поколения, имаме риск от структурна рецесия, а не от дефлация, както това се чува навсякъде по медиите и тук в залата. Публичните финанси на държавата паднаха, Европейската комисия постави под надзор Франция. Обесцениха се заплатите, търговския баланс е на дефицит, освен в Германия, очаква се повсеместна бедност и миграцията нараства наистина до много големи размери. Но финансовите ни индекси са добри, Печалбите се възобновиха от 2008 година, когато спасихме някои банкови институции. Валутната инфлация е много ниска, за разлика от работните места. Изключително ниски заплащания има за населението. С оглед на тези обективни данни, господин председател, питам, смятате ли, че ултралибералните позиции на тройката, която иска да приватизира все повече и повече и която иска да обедини бюджетите, валутите, банките и пенсионното осигуряване в Европа, да смятате ли, господин председател, че това е най-добрият макроекономически модел, който обслужва интереса на гражданите? Аз от своя страна а, съм привърженик на економическия патриотизъм. Страхувам се, се, че народа, който е разгневен, ще пожелае да промени тази политика. Само много се надявам да го направи по демократичен път. Благодаря ви. С много неща от тези, които казахте, не мога да се съглася. Ще се опитам да се съсредоточа само на въпросите ви, да не коментирам останалата част. Приватизацията дали това е правилен модел. Приватизацията не е ключовия елемент в нито една от програмите. Само в някои от програмите тя е част от решението, което трябва да позволи да се намали публичният дълг. Очакванията от тези програми не са много високи. Резултатите от същите тези програми не бяха впечатляващи. Включихме приватизацията в програмите обаче, защото в някои държави членки има устойчиво ниво на задлъжнялост и трябваше да се справим с този момент. Но ефекта, както казах, в това отношение към този момент не е, е голям. Дали подхода на тройката е правилния, попитахте вие. Подхода на тройката е подхода на еврогрупата. Тройката няма собствена стратегия. Тя не решава сама за програмите. Програмите са обект на дискусии и на преговори с конкретните държави членки. Решението се взема в Еврогрупата от страна на министрите на всички държави членки. Идеята, че тройката е някакъв независим орган, който не подлежи на контрол и взима решения по недемократичен път, е невярна. Ако критикувате тройката, вие критикувате еврогрупата, защото тя взима решения за програмите. Програмите са изключително добри. Те са ефективни, защото изведоха от риска от фалит съответните държави членки сега дали можехме да поступим друго яче, решението не е лесно, когато дадена държава се намира на ръба на фалита. Програмите обаче ни показаха, че много структурни проблеми в съответните държави членки можеха да се решат. Тоест, стигна се до успех. Да, не сведохме безработицата до нива, които да приемаме, които да считаме за приемливи. Това не се случи. Но от гледна точка на възстановяването на доверието, от гледна точка на инвестициите и на економическия растеж, програмите дадоха положителен резултат в много държави членки. Аз съм удовлетворен, удовлетворен съм от резултата, който имаме? Не съм считам, че трябва да се включат всички политики. Всички трябва да бъдат включени, но трябва да се намери правилния баланс. Имаше много проблеми с а, търговския баланс, прекалено лесно даване на кредити, публичен дълг. А, това са м, проблеми, които трябва да бъдат решени, но ще отнеме време. Трудно е всичко да се оправи бързо. Нека да бъдем честни. Трябва да бъдем такива спрямо нашия електорат. Благодаря. Благодаря. Това беше първия кръг на въпросите в политически групи. Тъй като закъсняваме с програмата и няма да ни стигне времето, ще направя промяна в структурата на дебата. Всяка група ще има по 3 минути. По три въпроса, които ще са групирани. В 10.30 нашият гост трябва да си тръгне. Така че сега ще дам думата на Пабло Цалпа Бинеган, след това Перванш Берес и после бята Господин председател, свикнали сме с строга дисциплина от страна на председателя и ако и за бъдеще присъства само по един член от политическа група, за останалите не остава време за изказвания. Трябва да бъдете и да призобавате към по-строга дисциплина ораторите. We have been, uh, not... Проблемът беше, че има 17 души, които искат да се изказват. Това е огромен списък за час и половина. Няма да ни стигне времето и за това промених структурата. Извинявам се от името на нашия екип. Това обаче не, не е проблем за няколко секунди. Виждате, просто списъка е много дълъг. Без да губим повече време, давам думата на Пабло. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente Bienvenido y muchas... Благодаря, господин председател. Е, добре дошъл, господин Дайселбум. Благодарим за уводните ви думи. Съгласен съм с мнението ви, че е, европейската економика не е на добро ниво и не бива да допускаме влушаване. А, не казахме нищо за политическият микс, който е необходим. А, смятате, че някои държави членки а, имат а, възможности да действат а, по отношение на данъците и сме на едно и също мнение, че трябва да бъдат проведени економически реформи. А, в тази връзка имам въпрос. Трябва ли да бъдем по-амбициозни по отношение на реформите от страна на държавите членки? По отношение на ЕЦБ, съм съгласен с вас, че банката не може да реши економическите проблеми на Европа и да доведе до растеж. Но последните мерки от юни не са показали още резултат Надявате ли се все още, че ще постигнете резултат? Ако вие станете председател на ЕЦБ, ще промените ли стратегията на банката? И последен въпрос. План, планът на господин Юнкер. Какво очаквате от плана за инвестиции на председателя на комисията и докъде трябва да стигне този план? Колко далеч трябва да стигне? И един въпрос за силата на еврото. Дали то е свързано с силата на европейската економика? Благодаря сега Перван Шперес. Благодаря, господин председател. Груп... Вече коментирахте дискусията на речта на Марио Драги. В тази реч има нещо много интересно. Много често се очудваме, че Централната банка се занимава с въпросите за заплатите, но сега в тази реч, тук мисля, че не можем да се объркаме, тази реч започва с темата за безработицата. Това е ключов елемент за цялата еврозона. За да се справим с тази е, ситуация, всяка държава си има някакъв план, но си има и обща отговорност условията са следните. Економическите данни, които се използват, както и специфичните препоръки, са ключов елемент, най-вече за определене на структурните прагове за годината с дадената държава. Виждаме днес обаче, че има намаляване на инфлацията, нещо, което не е предвидено. Безработицата също е на неприемливо ниво и всички тези данни са непредвидени вие оставате слепи за тази реалност ли? А това е реалност, с която, с която всички ние се сблъскваме и е, ни залага да правим тия болезнени структурни реформи или пък вие сте го предвидели това в вашите структурни реформи. Ми кажете ни тогава, за да можем и ние да го приемем и да видим целта. Благодаря, Перванш. А сега Данита Хубнер. Благодаря, господин председател. Кратък коментар и два въпроса. Коментарът ми е свързан с факта, че гледаме рисковете за дефлация през изминалата година и те не са само национално явление, а непрекъснато се увеличава този риск. Това е риск за цялата еврозона. И справенето, преодоляването на този риск е невъзможно за отделните национални правителства. Всъщност има нужда от евронамеса в цялата макроекономическа политика. Та, въпросите ми са два. Скоро имаше експерти, които казаха, че дефлацията е навсякъде в Европа. Можете ли да коментирате, т.е че високи временни дефицити са съвместими с пакта за стабилност и растеж. И това, което вие мислите сега относно гъвкавостта, включвате ли тези аспекти или има други елементи, които не, за които не говорите? И вторият въпрос за институциите в настоящите предизвикателства. Координацията на националните отговори по специфичните препоръки за държавите. Това достатъчно ли е настоящия контекст? Има ли нужда от нова институционална рамка на европейско ниво? И има ли евентуална възможност за промяна на постоянната позиция на европейски председател? Това може ли да доведе нещо друго? Извинявайте, че отнех толкова време. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на тези въпроси. Благодаря за тези въпроси. Да, има доста критики относно подхода на държавите членки към реформите. Би могло да се осъществи повече. Както знаете, някои от държавите можеха да постигнат много повече. Но, например, правителствата в Италия, във Франция, те, те си дадоха големи и амбициозни цели за реформи, Така че има оптимизъм, но някои от структурните въпроси определено трябва да се отправят от държавите членки. А, относно връща на господин Драги, той винаги го е казал, не очаквайте всичко от монетарната политика. Не можете да а, имате само монетарна политика без данъчна такава. А, и аз съм напълно съгласен с неговата политика. Ключовият въпрос е, че трябва да имаме както от монетарна така политика, така и данъчна, ако искаме да уравновесим бюджета. Относно плана за инвестиции на господин Юнгер, мисля, че скоро комисията, новата комисия, ще излезе с конкретни предложения и също Погледнете европейските фондове, как се използват, това трябва да бъде част от плана и също да видим какви финансови институции имаме, Европейската банка за инвестиции и други, така че всичко трябва да бъде използвано максимално. Относно еврото, да, имаме отслабване през миналите няколко седмици, но това няма никакви последици в краткосрочен и дългосрочен план, свързан с износа и с конкурентоспособността на износа. Дори едно по-слабо евро може да бъде полезно. Относно въпросите на госпожа Берес. ние сме слепи за реалността. Даваме си много добре сметка, че може би преди половин година имаше един оптимизъм за относно а, и растеж. А сега си даваме сметка, че голям брой а, държави, от големите държави то, все още имат големи проблеми с економическия растеж. И вярно имаме нужда от допълнителни инициативи. Както вече казахме, и на съвета през юни беше казано, те първо ще се прилагат тези препоръки. И да, ние използваме гъвкавостта, но не я използваме безразборно. Като че ли много държави смятат, че като използват думата гъвкавост, това може да включва всичко и нищо. Не е така. Но относно въпросите на госпожа Хюбнер, говорихте за риска за дефлация за цялата е еврозона. Да, така е. Наистина имаме, а, имаме такъв риск. Не виждам дефлация навсякъде, но наистина а, има риск от а, ниска инфлация и също а, знаете, както вие го казахте, това е обща отговорност на всички в Европа, както банкерите, така и политиците. Имаше един много интересен въпрос за изключителните обстоятелства. Да, да. Това е въпрос, който разискваме отдавна. Ако инфлацията е много ниска в някои държави, това е изключително обстоятелство ли се води? Много е рано да обсъдим този въпрос и да дадем ясна, а, ясно мнение, но ако има много резки отклонения от това, което се предвижда от комисията, не знам дали може да отреагираме веднага, така че така че комисията ще даде своето становище. Благодаря. Йоханес Фернандес. Buenos días. Eh, bienvenido. Добро утро на всички и добре дошъл на господин Дайселбум. Благодаря за всичко казано до този момент. Аз не мога да оценя положително развитието по отношение на европейския семестър. Искам да помена следното. В момента имаме само национална гледна точка върху економическите проблеми и нямаме поглед върху ефекта върху търговските баланси на държавите длъжници. Не можем да оценим развитието там в един паричен съюз. Това обаче се отразява на всички членове и този ефект не се оценява правилно. Смятам, че а, тези държави са силно засегнати към втория ми въпрос. А, нямаме общ анализ на развитието на економически паричен съюз. Нямаме дебат за реформите, от които съюзът се нуждае. Европейската фискална политика е важна за развиването на вътрешния пазар. Нужни са глобални перспективи за работата на комисията и тук държавите трябва да прехвърлят власт върху Европейския съюз и върху парламента. Това прехвърляне на власт върху парламента би помогнало за възвръщане на суверенитета на гражданите, трябва да имаме повече суверенитет, за да избегнем катастрофа. Смятате ли, че кризата може да бъде решена чрез национални реформи и повече раздробяване на националните економики? Възможно ли всички проблеми да бъдат решени с общи политики, които да доведат до растеж? Аз се съмнявам в това. Смятам, че имаме нужда от паневропейска система и мерки за растеж. Смятате ли, че председател на Еврогрупата трябва да бъде а, работа на пълно работно време? Господин Ланген, Искам да ви направя комплимент, господин Дайселбум, как защитавахте позициите си е, по време на последния час. Три малки въпроса. Как виждате е, развитието на паричната политика? Вие ще кажете, че е, това е работа на централните банки и тук Марио Драги не каза нищо ново той коментира накратко програмата на Юнкер за координиране на Еврогрупата и за структурните реформи на държавите членки. Не чухме нищо ново от него. Но в САЩ наблюдаваме едно, една смяна на посоката на, на политиката по отношение на парите. Очакваме Литва да стане нов член на еврозоната Швеция отдавна изпълнява всички условия. Какво е вашето отношение към други държави членки, които да се включат към еврозоната? И трети въпрос. Споменахме координирането на данъчната политика. Вие сте председател на Еврогрупата и финансов министр на Нидерландия. Готов ли сте чрез да мислите върху ирландско-холандския пакет за данъците, които продължават да дават преференции за големи мултинационални компании, така че те се установяват или в Дъблин, или в Холандия. Какво е вашето мнение по този въпрос? Oui, merci, благодаря, господин председател. Господин Деселблум, много говорихте за публичните и частните инвестиции в Европа, както каза и колегата, обаче нямаме ясна програма в това отношение и трябва да окажем подкрепа. Бих искал да попитам нещо техническо естество във връзка с инвестициите. Според мен новите европейски а, норми за анализ на публичната администрация не дават възможност да се вземе предвид задлъжнялостта, предвид инвестициите, както на регионално, така и на местно равнище. Струва ми се, че по този начин не се взема предвид случващото се през а, предишните отчетни години. Например, в а, Белгия над 50% от възвръ... над 50% от направените инвестиции ни дават едва 5% възвръщаемост. Това рискува е, това носи риска публичните власти да спрат да инвестират. Днес не се прави разграничение между задлъжнялост поради инвестиции и задлъжнялост поради покриване на текущ дефицит, а трябва да се прави подобно разграничение. Струва ми се, че направения анализ е неправилният, тъй като не се взема предвид дали управлението на съответната публична институция е добро или не. Например, може да имаме дадена община, която да направи инвестиция, тя да бъде рентабилна, но има нови норми, които я насърчават да създаде нови работни места, следователно тази община решава, че няма да инвестира повече, защото трябва да изпълне друг приоритет. Въпросът ми е, смятате ли, че за да насърчим растежа, работните места и така нататък, трябва да публичните инвестиции да бъдат считани за имуществени активи, а не за задлъжнялост? Какво е вашето мнение във връзка и с програмите, които се съфинансират от структурните фондове и от бюджета? Тези програми не подлежат на надзор по смисъла на пакта за стабилност. Всички тълкуваме какво казва господин Драги. Аз тълкувам, че той каза, че трябва да се спазва пакта за стабилност. Тълкувам неговите думи също като това, което каза и господин Юнкер, а именно, че ни трябва голям инвестиционен план. Как искате да има голям публичен инвестиционен план, ако не се направи преквалификация на инвестиционните разходи. Господин председател, имате думата за отговор. Господин Алварес спомена колебанията си във връзка с националните реформи. Той изрази съмнение, че те ще ни върнат към растеж. Отговорът ми е не. Не само националните реформи и не само валутните политики ще ни върнат към растежа. Мисля, че това отговаря и на въпроса на господин Деланге. Валутната политика вече се насочи към много нови измерения. Използваме по начин, по който не сме го правили в миналото не само в САЩ и не само в Обединеното кралство. Инструмента валутна политика беше използван за какво ли не. Аз обаче съм напълно съгласен с Марио Драги, а именно, че отговора не може да дойде само от валутната политика, защото това би довело до рискове, които искаме да избегнем. Отново, трябва да има смесица от политическа отговорност, национални решения а, за всички държави членки и ние взимаме това предвид в дискусията си в Еврогрупата. Разумна данъчна политика, която да ни позволи да се върнем към растежа. Данъчна политика, която взима предвид и гъвкавостта в определени граници. По това трябва да работим заедно с новата комисия. Новия председател на комисията каза, че ще се опита да насърчи максимално инвестициите, а това е съществено значение за економическото възстановяване. Последния ви въпрос беше, трябва ли да има постоянен председател? Смятам, че трябва да обсъдим въпроса в краткосрочен план. Председателството, управлението на еврозоната е важен момент. Трябва да помислим какво искаме да вложим в този пост, да помислим колко далеч бихме искали да стигнем, колко правомощи искаме да прехвърлим в Брюксел – И в крайна сметка, може би трябва да отговорим на въпроса какво означава това за нашите институции. Просто не трябва да въртим дискусията около, трябва ли ни постоянен председател, постоянни служители, не трябва да се ограничаваме само до това. Трябва да помислим за ролята на председателя и за това какво означава тази роля – на европейско и национално равнище. Нека да проведем тази дискусия, но в правилната последователност, а не само да говорим за политическо съдържание, за отговорност а, и така нататък. Първо трябва да проведем тази дискусия, преди да изградим новата институция. Това е според мен правилния ред. На въпрос за новата посока, когато сме посели на господин Деланге, смятам да отговоря, че ние бяхме доста новаторски настроени. Както знаете, в периода, в който говорихме за еврокриза, имаше няколко държави членки, които въпреки всичко проявиха решителност и решиха, че въпреки всичко желаят да се включат в еврозоната. Те показаха економическа стабилност. Тук имаме предвид Балтийските държави, разбира се. Така че аз подкрепям тези държави и тяхното бъдещо членство в еврозоната. Очакваме еврозоната да се разшири през следващите години. Но това си е моя оценка. Но приветствам влизането на нови членове. А, любимата ми тема законното укриване на данъци. Много а, мерки а, бяха предприяти в това отношение. Например, някои от малки и средните и предприятия и предприятията идват в моята държава заради многото данъчни закони, които имаме и които позволяват обягване на данъци. Сега обаче работим по този въпрос, променяме кодексите, за да можем да се справим с проблема. Осъзнахме, че проблема е доста наболял и сме готови да работим по него. господин Байет. Надявам се, че правилно произнасям името ви. Вие говорихте за местните компетентни органи и тяхната способност да инвестират. Да, инвестициите са необходими на местно равнище, но е важно как се финансират. Нека да бъдем реалисти обаче. На регионално равнище и на местно равнище винаги вземаме предвид инвестициите, когато оценяваме задлъжнялостта на дадена държава в дългосрочен план, разбира се, това може да бъде заплаха за финансовата стабилност. Благодаря, господин Хайс. Благодаря. Господин председател, и аз приветствам нашия гост тук в нашата комисия. Това е нова комисия, поне за мен. Но съм работил с а, а, нашия гост през изминалите няколко години. Той винаги е бил много ефективен в работата си. Така както казахте накрая, големи жертви бяха направени в много държави. Португалия, Ирландия, Кипър, Гърция. Сега повечето от тези държави се върнаха на финансовите пазари, например Ирландия. Важно е и да останем обаче. И да не забравяме също, че порцията МВФ а, в тройката а, мисля, че ще, ние ще можем да платим по-рано. Такъв е случай с Латвия и с други. Но има също така условия, които са наложени по споразуменията за еврозоната. Мога ли да ви попитам, каква е позицията ви по този въпрос? Не е ли странно а, държави, които искат да си платят по-рано дълга към ЕВФ, да не могат да го направят? И също как Еврогрупата ще се справи с подобен иск, когато той бъде внесен официално. Благодаря сега, Полтан. Благодаря, господин председател. И добре дошли тук на председателя на Еврогрупата. Знам, че в Холандия изборите ще се въртят най-вече около данъчните елементи. И а, знаете, че ще се гледа също и за заедостта. Защото понякога става така, че имаме невероятна данъчна политика, но ни липсва заедост и конкурентоспособност. А сега, нека да се върна на казаното по-рано. където трябва, където беше казано, че трябва да се комбинира гъвкавостта и сигурността. Структурни реформи, може би обществени инвестиции. Може би по този начин ще получим повече, повече време за борба с данъчния дефицит. Бихте ли били малко по-конкретни? Трябва ли да има някаква формална процедура, да има някакви конкретни инициативи, за да се заложи гъвкавостта в пакта и да се комбинира гъвкавостта с достоверие все пак? Достоверност. И последният оратор, Колег Муризан. Благодаря, господин председател. Благодаря и приветстваме тук председателя на Еврогрупата от името на новите членове на този парламент. От настоящата економическа ситуация няма да се разреши само от ЕЦБ, а ни трябва по-голям политически микс. Съгласен съм с вас. Само ЕЦБ не може да реши проблема, но ЕЦБ решава какво може да се направи повече. И тук въпросът ми е към последиците в реалната економика от действията на ЕЦБ. Считате ли, че ЕЦБ прави нещо повече и дали е, в крайна сметка ще върнат неликвидността в е, реалната економика, дали ще има повече е, помощи за малките и средни предприятия, повече инвестиции в обществения сектор. Считате ли, че структурните реформи ще са основното условие за, при, за подпомагане от ЕЦБ. И последният ми въпрос. ЕЦБ ще решава ли и кога ще решава да се намеси? А, и дали няма да получим пак един такъв балон, свързан с цените? Благодаря. Първо, нека да кажа, Радвам се да видя отново господин Хейс, този път в съвсем различна функция. Желая ви успеха в новия ви пост. Вашият въпрос беше много специфичен относно фондовете, които са отпуснати от МВФ на различните държави. Например, Ирландия може ли да си плати обратно дълга по-рано? Ирландският министр вече се свърза с мен както и с другите институции, които участват в отпускането на този заем. Мисля, че по време на заседанието на септември ще се дискутира този въпрос, т.е. другата седмица т.е. Ирландия вече направи такова искане. Разбира се, то трябва да дойде и в официален вид. Очакваме с нетърпение да видим как точно то ще бъде поставено в официален вид. Като цяло има възможност за подобно плащане, предварително плащане на дълга, но Екофин също трябва да дискутира. Доколкото разбирам обаче, Ирландия иска да започне плащане само по дълга спрямо МВФ. И може би следващата седмица най-вероятно ще се говори по тази тема. Относно господин Там, да, познавам колегите ви в Холандският парламент. Те ми, вие помолихте да бъда по-специфичен по гъвкавостта и реформите. В процедурите по пакта ние имаме две, два основни елемента корективният и превентивният. Трябва да знаем какво означава всеки един от тези елементи. В корективният има възможност за извънредни обстоятелства и така нататък, за да се позволи да се отпусне страните повече време за пренастройване на целите. Аз лично смятам, че ако възоснова на тези условия се даде допълнително време, то трябва да се използва много добре. И нещо друго. Държавите трябва да видят кои ще са реформите, които ще се поставят на дневния ред. Нека да не се губи това допълнително време. Относно превентивният елемент, има много по-комплексни индикатори, свързани с структурния дефицит. И смятам, че това също може да бъде част от дискусията. Например, когато правим оценка на а, пакет от 6 реформи или от двете реформи, но и може би при средносрочната проверка на целите. Знаем, че някои от реформите ще, ще отнемат време преди да се видят конкретни резултати. Най-вече резултати в бюджета. Но ние ще трябва да вземем предвид, времевият елемент в реформите. И когато изчисляваме тези цели, времеви цели за държавите, трябва да помислим как ще напаснем, бюджет, ще напаснем елемента време и елемента структурна реформа. Всичко това се взимам предвид. Но аз правя ясна разлика между корективният елемент, както вече казах, и превентивният. И се надявам все повече държави да работят върху превентивният елемент, за да нямаме коректив след това. И господин Мересон, надявам се, че правилно произнасям името ви. Вие казахте, че отговорът не идва от ЕЦБ. Аз бих допълнил. Отговора не идва само от ЕЦБ. ЕЦБ има важна роля. Според мен наистина добре си играят ролята. Попитахте какви ще са последиците също от инвестициите. Те първа ще се види. И ще се види чрез финансовите канали. Все още трябва да видим какви ще са ефектите от досегашните програми. Много важни, големи програми. И мисля, че това е също другата важна стъпка. Както вече казахте, има риск, ако обкараме на пазара много ефтини пари, да създадем нов балон, което ще накърни нашата економика в дългосрочен план. Така че трябва много да внимаваме какво правим особено ако зависим твърде много от валутната и монетарната политика. Благодаря, Ирон. Благодаря на всички. Много интересна беше дискусията. Мисля, че напреднахме доста по дебата. Следващото ни заседание ще се състои на 22-23 септември. Така че ще се видим отново в края на септември, край на заседанието.